по външни работи за влушаване на хуманитарната ситуация в е, Шри-Ланка. Изчакваме да се сменят комисарите. И така можем да започнем дебата. Най-напред искам да дам думата на представители на Комисията по външни е, отношения за 4 минути, госпожа Ислер Бега. Monsieur le Président, euh, Madame la Комисар, euh, chers collègues. Господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа, позволете ми да благодаря на председателя за това, че прие да се приложи процедурата по член 91 за неотложно приемане на решение. И предишния път беше приложена тази неотложна процедура и парламентът прие, че тази вечер трябва да бъде проведени разискванията. Благодаря ви и на вас, госпожо комисар, за това, че дойдохте. Зная, че времето е малко неудобно за вас, но според мен това е един много ясен политически сигнал – към правителството на Шри-Ланка. Ние искаме да се приеме резолюция, в която да се посочва, че непрекъснато се влушава положението в страната и че сме информирани за положението на населението. Непрекъснато получаваме съобщения от а, шри-ланкци, които живеят в Европа. Те ни съобщават какво се случва в страната, защото получават новините от своите семейства, от своите роднини. Между 150 до 200 хиляди души трябва да бъдат евакуирани и то по море. Въпросът ми е, къде ще могат да отидат тези хора? Днес е, се срещнах е, е, с човек, роден в шри-лангски бежански лагер. В момента той е в Европа. И ако те трябва да си тръгнат от тук, къде, къде ще отидат? Искаме е, примирие, искаме прекратяване на огъня, това е посочено е, в резолюцията. Независимо от това дали ще бъде временно или постоянно е, прекратяване на огъня, то трябва да бъде незабавно. Така че е, да няма е, опасност за мирното население, въпреки че за съжаление има убити. Днес броят им продължава да расте. В резолюцията се казва, че правителството на Шри-Ланка следва да разговаря с неправителствените организации и а, с държавите, които са готови да предоставят помощ. Ние искаме а, Европейския съюз да предостави помощ във формата на а, храни и лекарства. По инициатива на а, групата на а, зелените беше приета първоначалната проекторезолюция, ние искаме много сериозно да се погледне на този въпрос от всички колеги, които имат различни интереси в Шри-Ланка. Доста време е, различни политически групи настояват за разисквания по Шри-Ланка, но по едни или други вътрешни причини – не можем да се справим с онези фактори, които влушават положението. И още един въпрос към вас, госпожо комисар. Европейския съюз се очертава като един от възможните източници е, на решения края на краищата самия Европейския съюз е създаден като едно решение за преодоляване на конфликти и мисля, че на това трябва да се гледа сериозно навсякъде по света. Разрешаването на конфликтни ситуации е една посока, в която можем да работим още по-активно за напред. Мисля, че това е важно послание към властите в Шри-Ланка. Благодаря. Благодаря. И добре дошла на госпожа Фереро Валднер. Имате думата, госпожо комисар. Господин председател, уважаема госпожа Излебега, като един от съпредседателите от Токио по мирния процес за Шри-Ланка, Европейският комисия и аз лично следим внимателно развитието на събитията в Шри-Ланка. Трябва да кажа, че ние сме сериозно разтревожени от сегашното положение, както и от трагичните хуманитарни последици от конфликта. Това беше заявено и в заключенията на съвета по общи въпроси и външни отношения. На 3 февруари беше направена обща декларация на съпредседателите. Ние сме също разтревожени от положението с хилядите вътрешно разселени лица, които са попаднали в капана на бойните действия в източната част на страната. Считам, че вече пропорциите е, са такива, че има хуманитарна катастрофа. Различни източници, ООН и други съобщават за това. Решението на правителството да отвори два пътя е положително за да могат беженците да се предвижват. Ние призоваваме и двете страни, тамилските тигри и шрианските правителствени власти да защитават цивилното население, така както се изисква от международното право, както и да позволят свободното предвижване на хората извън зоната на конфликта. Затова органите там трябва да поемат отговорността за огромния брой на жертви. Има спешна нужда да се предприемат действия за спасяване на човешкия живот в Шри-Ланка, както беше посочено и представителя на ОНЕ Холмс, който привлече вниманието към високия брой на жертвите. Комисията е убедена, че тази криза ще има трайни ефекти върху мира, единството в Шри-Ланка и в този контекст силно подкрепяме призива на Джон Холмс към, правителствата, към правителството на Шри-Ланка да спре враждебните действия и да позволи на цивилното население да излезе от зоната безопасно и да се сложи край на бойните действия. Бяха отправени призиви от съпредседателите от Токио към тамилските тигри да сложат оръжие, но тези призиви се пренебрегват. Договорихме се, че правителството на Шри-Ланка има задължението да защитава всички свои граждани и да се съгласи за хуманитарно прекратяване на огъня и това е включено в заключенията, за да се позволят също на болните, на ранените да напуснат зоната. Индия също направи подобно предложение миналата седмица. Ние продължаваме да сме обезпокоени от ситуацията с човешките права в Шри-Ланка на фона на съобщения за екзекуции без съд и присъда, както и за сплашване на медиите. Много важно е правителството да подведе под отговорност отговорните за тези престъпления. В крайна сметка Европейската комисия е убедена, че не може да има военно решение на етническия конфликт в Шри-Ланка. Това е моето мнение. Едно цялостно решение, постигането на траен мил и помирение са възможни само като се отговори на проблемите, които са довели до бунтовете и да се даде възможност на всички общности да постигнат желаното. Като съпредседател могат да подчертая, че има само а, решение, което е политическо. Необходимо е а, страните да се върнат на масата на преговорите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожа Валтнер. Сега давам думата на представителите на политическите групи. На първо място от името на НП давам думата за две минути на господин Танък. Благодаря. Жестокият граждански конфликт в Шри-Ланка наближава своя край. Не знае дали това ще бъде край на терористичните действия от страна на тамилските тигри. Във всеки случай едно примирие само ще даде възможност на тамилските тигри да се прегрупират и едно по-продължително прекратяване на огъня ще има отрицателни последици, защото стана ясно, че тамилските тигри са една кръвожатна терористична организация, която е забранена и в европейски страни, и в Съединените щати. От това страдат само гражданите на Шри-Ланка, природата на този прекрасен остров десетки и стотици и хиляди е, жители са е, заклещени в е, е, капан на една тясна ивица земя и нямат е, изход. Е, те се използват като жив човешки щит. Тамилските тигри са глухи към е, призивите на е, международната общност да се осигури хуманитарен коридор. Е, за е, безопасно извеждане на мирните граждани и предотвратяване на по-нататъчна кървава баня. Шри-Ланка иска да избегне по-нататъчни жертви, но е разбираемо, че търпението на властите и на армията е на изчерпване. Още повече тамилските тигри умишлено се смесват с мирното население едно прекратяване на бойните действия и едно а, осигуряване на хуманитарен коридор непременно трябва да бъдат съпътствани а, от а, е, едно решаване справедливо на въпроса в държавата като цяло. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Робърт Еванс, групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Аз приветствам дебата в присъствието на комисия, на която благодаря за нейното задълбочено изявление. Това е важен въпрос и е жалко, че го обсъждаме в 11 през нощта с толкова малко присъствие. Това не показва интереса към темата, нито сериозността която дават повечето от депутатите на този въпрос. Ние сме сериозно разтревожени от ситуацията. Днесният дебат също посочва, че ситуацията е в развитие, както каза и госпожа Беган, и е необходимо да отправим силен сигнал за влушаващата се ситуация, която става все по-лоша всеки изминал ден. Аз приветствам резолюцията, така както е представена, с изключение на една дума за временно. Аз не съм съгласен с казаното от господин Танък, че едно дългосрочно прекратяване на огъня ще бъде катастрофално. При всеки конфликт в света парламентът винаги е настояван за постоянно прекратяване на огъня. Постоянно прекратяване на огъня, което да позволи, както каза комисаря, за, за дипломатически усилия, за диалог, за възстановяване, за да се изгради едно а, мирно, много етническо общество, за което господин Танък също говори и с който съм съгласен. Жалко а, е, че зелените а, предлагат а, изменение едно Временно прекратяване на огъня означава връщане към войната по-късно, а никой не желая това. Връщането към войната означава повече смърт, повече страдание, повече хуманитарна трагедия и не, едва ли някой в тази зала желая подобно нещо. Аз подкрепям второ изменение, тъй като да заклеймява всички актове на насилие, независимо от извършителите, независимо коя страна от конфликта е засегната. Последният самоубийствен атентат също Искам да спомена също и за моите изменения трето, четвърто и пето. Аз получих съобщение от господин Селвараш, който е от Шри-Ланка от 10 март. Той иска да привлече вниманието, че се използват касетъчни бомби от шри Шри-Ланската армия и че се нападат всички части на зоната за безопасност. При това са убити повече от 150 граждани, включително деца и повече от 200 души са сериозно ранени. Това едва ли е измислено и ние трябва да направим всичко по силите ни да се сложи край на подобно насилие. Той също говори и за господин Канакът Канатра, който е негов колега, който живее в така наречената зона за безопасност и от 1 януари до 6 март са убити повече от 240 души и голям брой граждани са сериозно ранени. Шриланската армия използва обстрел от въздуха и артилерийски огън ежедневно. Едва ли той се измисля всичко това, колеги? Това, което каза комисаря, всичко, което постъпва като информация и от неправителствени организации показва какво се случва. Изменение 6 се отнася до доклада на Джон Холмс, който ми беше изпратен от посланника на Шри-Ланка в Брюксел. Той казва, че има сериозно пренаселване на някои от преходните пунктове и ние трябва да сме сериозно разтревожени от състоянието на беженските лагери. Тук имам някои снимки и аз вярвам, че те са истински, а не изфабрикувани. Изменение 7, 8 и 9 там се има по-сериозно позваване на военната зона. Ние искаме безпрепятствено безпрепятствен достъп до хуманитарните лагери, отварянето на хуманитарни коридори. Всички сигурно ще подкрепите работата на хуманитарните организации. Изменение 9 се предлага да изпратим тази а, резолюция до генералния секретар на ООН. Искам да благодаря на зелените и искам да а, помоля колегите да подкрепят е, измененията, предложени от различните политически групи. Благодаря. Давам думата на госпожа Есла Бега, но този път от е, името на групата на зелените. Е, Искам специално да благодаря на госпожа Фереро Валднер за това, което сподели с нас и за отговора на неправителствените организации. Гражданското общество в Шри-Ланка е в ужасно състояние. Това е, напомня ситуацията от 2006 година в Бирма, когато хуманитарната помощ не можеше да достигне страната. И населението страдаше. Тук Искам да се обърна към колегите ми от НП и от социалистическата политическа група, именно за това, защото тук трябва да сме разумни, уважаеми колеги. Има този тази спешна процедура и това е израз на парламента и ние познаваме тази процедура, познаваме подобни дискусии за примирия, за средносрочни или дългосрочни, трайни примирия. За това сме говорили, но нека бъдем разумни. Аз се обръщам към вашия разум, господин Танок, когато, ако мога да цитирам госпожа комисаря, нито един въоръжен конфликт не решава даден конфликт. Не е решение на конфликт и един, едно краткосрочно примирие, прекратяване на огъня, това не е разумно, не може да аргументираме такова едно искане пред лицето на хората, които страдат от тези престрелки от, тези, от тази война. Това става дума за, те, за именно за тези хора, на които принадлежат тези територии. Трябва много разумно, много е, надълбоко да навлезем в проблематиката и моля да се изтеглят измененията, да се обмисли проблематиката, за да излезем с, едно обща, с една обща позиция и да изпратим един общ политически сигнал на обще... на световната общ... към световната общност. Благодаря. И с това изчерпахме е, първоначалния списък, господин Пан Орден. Не трябва да имаме никакви иллюзии, че трябва да направим всичко възможно, за да се е, намалят жертвите, да се предостави хуманитарна помощ. Ето защо се приема тази спешна резолюция преди по-малко от три седмици. Десетилетия наред Шри-Ланка се раздира от терористични нападения от тамилските тигри. Няма никакво съмнение, че именно тамилските тигри организираха самоубийствени бомбени атентати, в които въвличаха е, жени, деца, организираха живи щитове от хора 26 години наред и само преди два дни 14 души бяха убити а, е, в самоубийствен атентат срещу джамия в града Кореса. Е, очевидно, а, някои е, използват ситуацията, за да търсят свои апологети. Някои са недоволни от резолюцията, приета от мнозинството от е, парламента и сега искат да насочат е, е, силата на заклеймяването към правителството на Шри-Ланка. Не можем да подкрепим безпочвени, понякога безсмислени твърдения, като тези, които чухме от господин Еванс, не можем да вярваме на едностранчиви и непотвърдени сведения от неправителствени организации. Преди 6 дни генералният секретар на ОНЕ призова тамилските тигри да изтеглят е, своите сили от зони с концентрирано гражданско е, население, за да се е, облегчи състоянието на мирните граждани. Но всички тук можем да призовем тамилските тигри да сложат а, оръжието и да освободят а, от мъртвата си хватка мирното население. Само така хората могат да имат надежда за по-добър живот и а, да изградат едно по- а, благоденстващо мирно общество без терор и без гнет. Благодаря. Господин Лейнен има думата за две минути. Господин комисар, наистина на нас ни трябва политическо, а не военно решение. Аз няколко пъти съм бил в тази страна и зная колко много хората жадуват мира след 25 години насилие. И трябва да кажа, че в една такава война тамилските тигри трябва да направят крачка, която обаче те не правят. И вие споменахте това. На 23 февруари министрите по външни работи специално се обърнаха към тази е, организация да положат оръжията си, да, да прекратят бойни действия. В една страна е, в която 25 години има насилие, много неща са в хаос. Естествено, аз осъждам действията на тамилските тигри. От месеци има съобщение, че много хора са, е, са хващани и Reuters вчера публикува съобщение, че свидетели казват, че хора, които се опитват да напуснат тази зона, сигурната зона, би, би, биват разстрелвани. Ето защо трябва да се обърнем към тамилските тигри и към силите, които стоят до тях да прекратят тези е, практики. Така не може да продължава. Естествено, гражданите са хванати в капана на тези престрелки и трябва да се обърнем и към правителството. Е, да се допуснат международна хуманитарна помощ. Става дума за фундаментализъм от двете страни, който изисква много жертви. Трябва да подготвим и е, бъдещето на страната, а именно децентрализация е една, един вид управление, на определени области. Става дума за 13 то изменение на Шриланската конституция и тук именно Европейския съюз може да помогне. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Една минута има всеки говориш. Господин Робекас. Господин председател, госпожа комисар, благодаря ви. Мисля, че това, каза, това, което каза госпожа комисарят е много важно, защото нямаме нужда от военно разрешение, защото напрежението в страната, проблемите, които са се натрупали през всичките тези години, в всъщност е, Непрекъснато се дават предложения на правителството, но комуникационната стратегия явно не функционира. Стратегическото положение на Шри-Ланка е допълнително, е, допълнително, е допълнително осложняващ фактор, за да се преодолеят напреженията в страната. За това мисля, че трябва да се концентрираме върху подобряването на економическата ситуация, подобряването на инфраструктурата в тези области, така че да могат да се осигури комуникацията между отделните части на страната. И може би е възможно да помислим за посредници, които да изпратим в областта. Господин Майс. Господин председател, това, което се случва в момента в Шри-Ланка, е, беше предвидимо. Можеше да се предвиди от години насам това не е само една хуманитарна криза, не. От след многогодишни усилия е, е, норвежците е, направиха, бяха посредници между синкалите и тамилите. Но през лятото 2006 година правителството на Шри-Ланка прекъсна преговорите за мир и от своя страна се опита по военен начин да реши конфликта. Всъщност и двете и двата етноса трябва да живеят мирно едни с други, но от тогава, от 2006 година, нещата се усложниха допълнително. Трябва да се върнем към мирните усилия, без да има губещи и печеливши. Господин Галас, господин председател, госпожо комисар, благодаря за ясните думи. Може би трябва да се концентрираме върху съдбата на гражданите и не може, не е достатъчно само това, което каза съвета на министрите на 23 февруари. Трябва един непосредствен, а, непосредствено премирие. И не може да приемем само е само един, един едновременно прекратяване на военните действия, защото в противен случай хората, които се намират в тази зона и които искат да я напуснат, ще страдат още повече. Трябва да, се, трябва да сме против всички актове на насилие, които пречат на тези хора да напуснат тази зона, независимо от коя страна идва това насилие. Трябва да се концентрираме върху самите хора, върху страдащите хора. Освен това, още една забележка от, от колегите от колониалните сили, имам чувството, че те искат да напуснат нашата политическа група, може би имат вътрешно политическа мотивация, само от една, само да се концентрираме единствено и само върху тамилските тигри. Надявам се, това не е предизборен трик. Благодаря. С това изказванията приключиха. Давам думата отново на госпожа Валнер. По процедурен въпрос аз се опитвах да привлека вниманието ви. И имам право на това. Съвсем накратко. Искам да поздравя. Да, аз имам пълно право. Искам да благодаря на господин Майер за казаното от него. Той се позова на работата, свършена от е, господин Рок Солдес, когато се срещнах преди няколко дни също. Предлагам, колеги, всички изменения, които имам пред себе си, да обърнете внимание на изменение първо, което изисква незабавно прекратяване на огъня, което е в интерес на всички от Шри-Ланка. Имам нещо от хумани... от службата по здравеопазване на правителството на Шри-Ланка, където се говори за хуманитарна катастрофа. Всички международни организации потвърждават това. И така, дебата тази вечер, е, тази вечер е свързан с влушаването на хуманитарната ситуация в Шри-Ланка. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да се намери верният отговор. Благодаря. Мисля, че прилагам строго правилата. Мога да дадам само на пет оратора. До тук дадох думата на три. Господин Еван също взе думата. Комисария има думата. Благодаря. Уважаеми е, членове на Европейския парламент, колкото и да беше късно, колкото и да бяха кратки разискванията, те бяха изключителни и важни. Още от самото начало, като съпредседател за Шри-Ланка, винаги съм обръщала много голямо внимание на въпроса. Първоначално имаше надежда, после тя угасна. Започна процеса от Женева, беше труден, много настоявах и ние да участваме. Е, за съжаление, този процес се разпадна. Бях готова да е, отида е, на север, за да се започнат е, преговорите, така както и моя предшественик, господин Патъм, беше готов за да разговарям с господин Прабакаран, но това се оказа невъзможно. Аз също съм загрижена преди всичко за хората, за хуманитарното положение в страната. Ние сме най-големия хуманитарен донор в Шри-Ланка. 19 милиона хуманитарна помощ 2008-2009 насочени чрез такива партньори, като Червения кръст, ООН и някои други а, междуправителствени организации. Те са готови да подпомогнат а, пострадалото население но от тях чуваме, че им е много трудно да получат достъп до зоната на конфликтите. От септември 2008 година Червения кръст е единствената организация, на която се разрешава да работи а, в а, зоните, които се контролират от тамилските тигри. Столната продоволствена програма изпраща известни количества, но те покриват само половината от нуждите. Още 7 милиона хуманитарна помощ сме предоставили на двете организации 2008 година. Е, последователно настояваме и е, е, в Коломбо, и в Брюксел да има по-широк достъп на хуманитарните организации до засегнатото население. Ето защо мога да кажа, че съвместно с другите съпредседатели, особено с Норвегия, сме използвали всяка възможност да призовем страните да спазват споразумението за прекратяване на огъня от 2002 година, но всичко се оказа на пусто. Многобройните призеви да се върнем на масата на преговорите изцяло се пренебрегват и, за съжаление, наделяха военните е, методи международната общност е все по-ограничена във възможностите за действие през последните три години. Никой от съпредседателите обаче не се е отказал от своята мисия и ние всички продължаваме да сме ангажирани с мирното разрешаване на конфликта, което личи и от последната декларация на съпредседателите от 3 февруари. Аз съм убедена, че всички сте добре запознати с нея. Ето защо, според мен, сега още веднъж трябва да настояваме за хуманитарна помощ за и хуманитарно извеждане на засегнатото мирно население и да се намери подходящия момент за започване на политически диалог с страните. Трябва да се опитаме да ги убедим, че единственият изход е политическото решение. Иначе ще се стигне до партизанска война и тя няма да донесе нищо добро на този красив остров, който някога е бил рая на земята и със сигурност може отново да стане такъв. Благодаря. Благодаря на а, комисаря а, за а, участието в разискванията. Приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Гласуването е утре в обичайното време. Утре от 10 до 13 часа и от 13. Това ли е времето за гласуване? Пита председателя. Мислех, че ще е от 9, но не, утре 9 часа, коригира се председателя, от 9 до 1 и после от 3 до 4.